ви благодаря, че сте тук. Започваме нашето заседание, каза председателят от преводачите. С голямо съжаление искаме да ви предупредим, че поради продължаващия трудов спор, заседанието ще продължи без превод след 6.30. И така, тази тема, каза председателят, е особено важна за мен. Селскостопанския сектор е най-големият работодател на деца. А, около 2,5, извинете, 2,1 милиона деца работят в държавите, които са основните производители и преработватели на какао. Най-вече това се отнася до Кот Дивуар и Гана – също така, държавите в Латинска Америка и Азия, които произвеждат кафе и чай, са също силно засегнати от тази ужасяваща ситуация. Има законодателство на национално, регионално и глобално ниво. За съжаление обаче, то не допринася до този момент за изкореняването на явлението детски труд от нашата планета. Трудно е да си представим, че през 21 век милиони деца са изключени от системата дори на начално образование – не получават грижи, защита, не могат да си играят като другите деца, просто защото трябва да работят и да печелят прехраната си, а също така и да издържат семействата си. Ние, европейците, имаме особена отговорност. Европейският съюз е един от най-големите вносители на какао и кафе. 39 и 30% съответно се падат на Европейския съюз от цялостното потребление по света. Затова Европейския съюз има важна роля и той трябва да даде своя принос за борбата срещу детския труд в държавите, които произвеждат какао и кафе. По време на първата тематична дискусия ще обсъдим какво може да се подобри. И преди да открия първата тематична дискусия, искам да приветствам тук неговото превъзходителство, господина Будосо, който е посланник на Кот Дивуар – а, как сте? Всичко наред ли е в Кот Дивуар? Аз бях главен наблюдател за вашата страна преди много години. Let me uh, welcome Mrs. Sand... А също така бих искал да приветствам госпожа Санди Бланше, която е директор на ЮНИЦЕФ за Брюксел. Добър ден, госпожо Бланшет. Тя също ще се изкаже по време на нашите разисквания. Също така Приветствам господин Антонио Фонтейн, който управляващ директор на мрежата Voice, глас. Също така искам да благодаря на представителите на мисиите на Перу и Еквадор за тяхното участие. Добър ден на Колумбия. Сега давам думата на моята колега, госпожа Линда Макаван. Тя е председател на Комисията на Европейския парламент по развитието. Тя ще представи Вторият проблем, който ще разглежда на това изслушване, а именно изсичането на тропическите гори. Благодаря, благодаря, Кристиан. Благодаря на подкомитета по човешки права за организирането на днешния дебат. Аз знам, че обществеността много се интересува този дебат и цялостната тематика. Знам, че ние, европейците, сме сред най-големите потребители на какао и шоколад. Имаме отговорност за това как работи веригата за доставки. Затова сме много загрижени за проблема с детския труд, как сме загрижени и във връзка с темата на втората ни дискусия, а именно изсичането на тропическите гори. Преди около две седмици одобрихме доклад на госпожа Халтола, която е тук и аз съм убедена, че тя ще се изкаже по време на нашето обсъждане. Докладът е посветен на прозрачното и отговорното управление на природните ресурси в развиващите се държави, най-вече за горите. Това показва колко нашият комитет е ангажиран с тази проблематика. Ние Приветстваме някои доброволни инициативи по веригата за доставки на какао и продукти от него. Не всичко обаче се е увенчало с успех и тук също така искам да приветствам нашия колега от Комисията по търговията, който има значителен опит в сферата на работата на веригите на доставки и той знае много добре как те могат да бъдат направени по-устойчиви. Преди конференцията на ООН, е посветена на целите на устойчивото развитие, ние знаем, че целта на ООН е всички държави в ООН да се ангажират с целите на устойчивото развитие, за да може нашата планета да бъде по-устойчива, за да имаме по-устойчиви вериги на доставки, които отговарят на принципите на устойчивото развитие. Така че на търпение очаквам изказванията на всички наши оратори, поканените ни оратори и нашите колеги. Преди да изгледаме видеото, послание от носителя на Нобелова награда Кайле Сатянди. Само преди няколко часа е записано неговото послание. Първо ще изгледаме видеото на един защитник на правата на децата. Скъпи приятели, поздравявам ви за вашата нова политика, посветена на защита на децата, която се нарича нито едно дете няма да бъде забравено. Вашата нова инициатива за повече справедливост и по-голям закрил на децата също така е нещо похвално. Но, приятели, трябва да помислим за това, че в този свят, който е напреднал толкова много в сферата на технологията, економиката, производството, пазара, във всичко, как може да допуснем, че има 152 милиона деца, които работят и половина от тях са жертви на най-ужасяващите форми на детски труд, включително и робството. Днес ние говорим за какаото и кафето. И не можем да мислим за едно празнуване, за една социална изява или дори не можем да си представим нашите домове без кафе или шоколад. Спомним си, веднъж пътувах до един отдалечен район в Кот Дивуар и се срещнах с група деца. Те всички бяха срани по телата си. Те всичките бяха юноши и дори някои бяха между 10 и 12 години. И просто от любопитство аз ги попитах, скъпи деца, обичате ли шоколада? Защото те всички работеха в сферата на отглеждането на какао. И тук що се бяха върнали от полетата и всички имаха белези. Така че аз попитах, обичате ли шоколад? И едно от децата попита, какво е шоколад? Аз се опитах да обясня, че това е нещо сладко, че това е едно парче шоколад, че това е нещо много вкусно. Но те ми се смяха, защото те никога не са чували за шоколада, никога не са виждали шоколад. Как можем да позволим това да продължава? И тук не говорим за едно дете или 10 деца, тук говорим за стотици хиляди деца, които работят в тези два сектора. Приятели, трябва да се предприемат действия и те трябва да бъдат предприяти бързо и с почтеност и честност. Става дума за наши деца. Трябва да помислим дали наистина инвестираме достатъчно в тяхното образование. Не, трябва да помислим дали ние изграждаме капацитет в тези държави, за да помогнем тези държави при прилагането на законите срещу детския труд. Може би не правим това. Трябва да помислим какви усилия полагаме за това всички ведомства, всички заинтересовани страни да могат да работят по тясно сътрудничество в рамките на една цялостна политика. Ние трябва да работим към една по-цялостна политика и това въжи за Европейския съюз и също така това въжи и за двустранното сътрудничество и финансирането, което целево и се предоставят Европейския съюз. Трябва да разберем, че ако продължаваме с детския труд, ще продължаваме с неграмотността. Ние отговаряме не само за това, че се отричат човешки права, но също така се отрича образованието и по този начин се отрича справедливост и бъдеще. Детският труд е най-голямата пречка пред образованието в света. А знанието и економиката зависят от информацията. Затова всяко едно дете трябва да получи средно образование. Най-малко ние трябва да работим в тясно сътрудничество с всички общности, с организациите на гражданското общество, институциите, правителствата, частния сектор, за да гарантираме това, че децата в най-близко бъдеще ще станат център на нашите действия. Обеден съм, че Европейския съюз има тази сила. Аз имам опит от работа с Европейския съюз през последните години по конкретни въпроси. Моля, не губете време. Сега е моментът. Това е мястото. Моля, вземете това решение в името на нашите деца. Проявете максимална политическа воля. Ние можем да чакаме, вие можете да чакате, но децата не могат да чакат. Те имат нужда от вас сега, скъпи приятели, сега. Okay, the message was very clear. Аз мисля, че посланието беше много ясно. Давам думата на нашите гости. Всеки има 10 минути на разположение. Първо ще представя нашите гости. Първият ни оратор е господин Анже който е кореспондент на Ройте за Западна и Централна Африка – също така ще изслушаме господин Федерико Бланко, който е координатор на проекта на Международната организация на труда. Третият оратор ще бъде господин Ник Ведерхил, който е изпълнителен директор на Международната инициатива за какаото. Четвъртият оратор ще бъде господин Ренковал, старши експерт в Европейската комисия в Генерална дирекция за търговията. Първо ще помоля господин Анша Боан да вземе думата за 10 минути. Благодаря ви. Господин председател на Комисията по правата на човека, Госпожо председател на Комисията по развитие, уважаеми евродепутати, дами и господа. Преди да започна да говоря, искам да ви благодаря за поканата да взема участие в дебата, за да помогна да намериме ефективни решения за проблема с детския труд в производството на какао, а също и за защита на нашите гори. Феномена на детския труд в е, отглеждането на какао в е, Кот Давар и в другите африкански е, страни си остава реалност и до момента, независимо от всички усилия на индустрията да бъде преодолян. Аз започнах да разследвам тази ситуация, когато изготвяхме един репортаж. Всъщност съм участвал в десетки такива в Гана, Буркина Фасо и май. Деца на възраст от 7 до 13 години работят в какаовите плантации в Кот Дивуар, за да произвеждат какаото, което ние консумираме ежедневно в шоколада. Тези деца работят само защото родителите им са изключително бедни. През 2009 BBC канал 4 изготви един документален филм и аз се озовах в Буркина Фасо, като се представях за производител на какао и търсих работници ясно казах, е, че е, търся деца, които да работят за мен. И е, без никакъв е, труд намерих за цената на 229 евро годишно е, възможността да взема едно дете без да плащам каквото и да било друго. Абсолютно бях шокиран. Аз също съм баща дами и господа депутати, това, което преживях преди 10 години, си задаваме въпроса, променило ли се? Децата, които работят в плантациите, дали са престанали да работят? Не, отговорът е не. Защото въпреки, че са направени известни усилия от индустрията, и търговците на какао изкупуват всеки ден хиляди тонове. И е, все още в тази индустрия е, и в Кот Дивар и навсякъде другаде работят е, деца, защото нищо не се е променило от усилията на индустрията. И е, тук трябва да си зададем въпроса защо тогава тези усилия на индустрията, на търговците не водят до е, нищо в полза на съдбата на децата. Отговорът е, че това не е правилната реакция за проблема. И е, действията им на място не са били правилни. От 2008 е, насам сам Шоколадовата индустрия, търговците на какао са, започнаха програми за сертифициране, за устойчивост на производството, за справедлива търговия и за да могат да преодолеят според тях социални и културни е, е, програм, е, проблеми. Но там родителите са свикнали да работят в полето с децата си и независимо, че има десетки проекти, те не се, е, че са отпуснати също и някои бонуси за производството, че са построени някои е, класни стаи. Е, независимо от това, няма големи резултати, защото производството на какао е, се увеличило от 1,2 милиона тона до 2 милиона тона и излишъка всъщност доведе до намаляване на цената на какаото с 40%. И е, индустрията не се справи с проблема с детския труд. Напротив, е, от тези отглеждащите какао е, всъщност обедняват още повече, защото е, цената на е, какаото на килограм пада от 1100 централноафрикански франка на 700 в момента. Продължава да се използва детския труд. Той е изключително ефен, много по-ефтин. Децата и се управляват по-лесно един възрастен струва около 120 евро на месец, максимум до 150 евро на месец. Едно дете работи за 230 евро за цяла година. На тази цена очевидно е, е кого кой ще бъде наед през 2011-2012 прекарах два месеца с Робин Романо, сега починал американски журналист, който изработ... изготви документалния филм Сенчестия шоколад, за да покаже какво прави индустрията. Ние Обиколихме цялата югоисточна част на Кот Дивуар. Там се про... произвеждат две трети от е, световната продукция на какао. Оратора повтаря това, което беше казано. В тази част на Кот Дивуар от открихме, че има построени класни стаи на цена 5000 долара или 10 000 долара за три класни стаи. Но едно цяло училище, примерно, има нужда от 6, а не от три класни стаи. Производителите на, шико... на шоколад са построили училища от... за... на цена около 26 до 30 000 евро – индустрията и търговците също раздават бонуси от порядъка на 7 сантима на килограм на хиляди малки производители, като в Африка има 2,5 до 3 милиона дребни производители, които отглеждат какао на обща стойност 3000 евро всеки печели. Надали е всеки общо стоиността, извинете. Според Международната организация за какао, оборота на сектора, който произвежда какао, шоколадови изделия в света е около 100 милиарда долара, но само 3% от тези пари остават в страните, където се произвежда какаото, като Кот Дивуар и други. Дами и господа депутати, ние от моят скромен опит аз знам едно. Шоколадовата индустрия масивно инвестира в последните години в проекти на място в Африка, но единствената цел е да получи добър образ в медиите, не да реши проблема с детския труд. И нека да не, запо... да не забравяме, че всеки път, когато хапваме шоколад, ние всъщност поглъщаме пота на тези бедни деца, които нямат друг избор, освен да се трудят на полетата с какао, за да ни създават удоволствие. 500 хиляди тона какао се произвеждат, освен това, в защитени гори. Това са областите в юго-исток и изток в Кот Девуар. Сертифицирани резервати – и е много интересно да отправим въпроси към търговците и производителите на шоколад. Дали какаото, което купуват, не е произведено за сметка на унищожаване на тези гори, които са под закрила. Благодаря. Сега господин Федерико Бланко има думата за 10 минути. Благодаря за отправената ми покана. Световната общност започна да обръща внимание на този проблем като част от целите за устойчиво развитие. И това също го прави и МОТА. Около 71% деца работят в селското стопанство 69 като членове на работещи в селското стопанство семейството. Освен това, 73 милиона деца се намират в опасни условия на труд. Нещо, което пряко застрашава тяхното здраве, безопасност и тяхното развитие. Независимо от това, че има положителни тенденции, все още има явления, които предизвикват загриженост. На първо, първо, например, от 2012-2016 година се наблюдава значително забавяне на цялостния напредък. Ако продължи сегашна тенденция, няма да стигнем до поставената в цел 8.7 задача до 2025 година. Освен това, в Африка на юг от Сахара се наблюдава увеличаване на детския труд, за разлика от всички останали региони, където виждаме намаляване на детския труд. За първ път този регион на Африка не само се сблъсква с проблема на детския труд, но също така това се отнася и до абсолютните числа, и до относителните стойности – ако се съсредоточим пряко върху държавите, които произвеждат какао, важно е да се очерта, че тази година МОД получи официална молба от Кодивор да подпомогне изпълнението на националната програма за наблюдение на ситуацията с детския труд. Ние в момента работим съвместно с университет от Чикаго за да извършим независими проучвания в Кот Дивуар и Гана. Тези проучвания ще ни предоставят надежна информация за най-последните тенденции. МОД има дълга история на борба срещу детския труд в сектора на какаото в Западна и Централна Африка. По време на цялостното си участие МОД се съсредоточава върху три основни стратегии. Изграждане на необходимите юридически и политически условия. Второ, изграждане на база от доказателства, които са необходими за информирани действия и освен това ние разработваме и спробваме модели за пряко действие. Ние виждаме във всички три сфери, че усилията са насочени към прекратяване на всички форми на детски труд. Нашите статистически данни показват, че сектора на какаото е един от най-важните, що се отнася до прекратяването на детския труд. Искам да спра на конкретните фактори. Условия, които позволяват да се реализира програмата за прекратяване на детския труд. Това означава преди всичко подпомагане за разработването и прилагането на необходимото законодателство и създаване на необходимите институционална инфраструктура и капацитет. Искам да дам някои конкретни примери. По законодателството. МОД активно подкрепя ратифицирането на международните стандарти за труда по-специално Конвенцията на МОТО номер 138 и Конвенцията 182 и тяхното транспониране в националното законодателство. Особено важно е тук да се ангажират и надзорните механизми на МОД. В код Дивуар, например, тези дейности доведоха до одобряването на официален списък на вредните видове труд, за които е забранено на ангажирана на деца, които са под 18 годишна възраст. В Гана подобни дейности също така са били предприяти и беше прието законодателство за вредните условия на труд и децата. Също така МОТ работи за включването на проблема с детския труд в всичките съответни дейности по социална закрила, образование и развитие. Например, в Код Дивуар в момента МОД подкрепя от социалните партньори при подготовката на четвъртия национален план срещу детския труд, който включва конкретни мерки за това плантациите на какао да бъдат по-безопасни за деца, които по закон имат право да работят. Също така необходимо е да бъдат преодолени някои традиционни представи и практики. МОД работи с националните институции и платформи, за да може да се координират по-добре дейностите. Например, в Кот Дивуа беше създадена Междуведомствена комисия за борба срещу експлоатацията и трафика на деца. Комисии по защита на децата са създадени в стотици общности и те предоставят информация за това какво е необходимо да се направи за закрилата на деца. В Гана правителството одобри нов план за действие в тази насока. С помощта на МОД Африканския съюз започна разработването на регионален план за елиминирането на детския труд, трафика на хора и робството. И МОД улеснява съгласуването с регионалните организации, националните ведомства и всички заинтересовани страни и работим също така по по-тясното сътрудничество между държавите от Латинска Америка и държавите от Африка. Използват се данни от нашите изследвания, за да можем да имаме конкретни надежни данни, включително и които ни позволяват да идентифицираме кои са децата в рискова ситуация, както и да измерваме напредъка. Изключително е важно да има надежна информация, за да се повишава осъзнаването, а също така да се разработват и прилагат целенасочени мерки. Необходимо е националната политика да отговаря на конкретните условия в съответни държави и техните райони. МОД подчертава, че е важно да бъдат изкоренени първопричините за експлоатацията на деца – тъй като условията са различни, бих искал да спра на някои конкретни елементи. Например, подпомагането на общностите в тяхната организация. В Гана подпомагаме общностите да самоорганизират, да изготвят планове за развитието на общностите и да работят в тясно сътрудничество с компетентните органи за целите на изпълнението на тези програми. Подпомагането на селскостопанските производители с цел те да се организират. Този елемент е изключително важен, защото обикновено става дума за дребни селски стопанства, които обикновено са семейства и работят независимо едни от други. Общият съюз на селскостопанските работници в Гана, например, обединява в момента хиляди селскостопански производители и наскоро привлече 15 000 нови члена. Всички те са представители на дребни селски стопанства. Добре, ще приключа. Производството на какао е част от глобалната мрежа за доставки на най-горното ниво на която са големите предприятия и фирми. Това добавя още едно измерение към предизвикателството, свързано с детския труд. Необходимо е да бъдат ангажирани всички по продължението на веригата на доставките. МОТ придава огромно значение на публично-частните партньорства на глобално ниво МОД подкрепя различни инициативи, включително и платформата за борба с детския труд, която позволява обмен на опит сред предприятията, правителствата, сдруженията на работодателите, синдикатите, както и гражданското общество. Моля да ме извините. В държавите, които произвеждат какао, използват детски труд, се очаква значително скоряване на дейността по изкореняването на детския труд до 2025 година. Наблюдаваме ясен напредък, но необходимо е да се разработят и прилагат нови видове политика, за да постигнем целите на устойчивото развитие в тази сфера до 2025 година. Необходимо е да се реши проблема с социалната уязвимост, нещо, което е сериозен фактор за детския труд. Необходимо е да продължи подпомагането на селскостопанските производители, така че те да се сдружават и да работят заедно. Законодателството, независимо от това, че вече има закони, важно е да се изгражда и укрепва националния капацитет за целите на прилагането на вече прието законодателство и са много важни действени механизми за координация, които да обхващат всички заинтересовани страни. Също така необходимо е да има надежни статистически данни, за да може да се определят проблемите и да се проследява напредъка. Благодаря ви, господин Федерико Бланко. Сега давам думата на господин Ник Ведерил, който е изпълнителен директор на Международната инициатива за какаото. Благодаря. За тези, които не са запознати, нашата инициатива е независима фундация с нескостопанска цел за обединяване на гражданското общество, частния сектор и правителството в търсенето на един постоянен проблем, а именно детския труд и детския труд в производството на какао. Мисля, че винаги е важно да посочим, че е, има много сериозен дял е, детски труд е, в производството на какао е, и в Африка, и на световно ниво. Ако 99% от е, детския труд се употребява обикновено в семейните стопанства. Той, разбира се, се употребява не само при производството на какао, но в какао, в тази област някакси проблемите се усилват, защото производството изисква много труд, там се занимават изключително бедни семейства. Има и също така традиционна миграция в района, където не винаги има достатъчно закрила от страна на правителството. Доходите са много ниски и съответно много високо ниво на бедност и е, липса на елементарна инфраструктура, включително липса на училища. Та, проблема не е само в производството, но много голям е и за тази отрасъл. Е, освен това, производството е и неустойчиво, като по този е, начин е, заради е, голямата бедност е, тази неустойчивост е, става постоянен факт. Т.е. децата излизат от училище, за да помагат в семейството и ще останат и за в бъдеще неграмотни. Много непроменливо е положението. Нищо не се променя, нищо не се прави. Тук на слайда виждате статистики на Съединените щати за детски труд в Кот Дивуар и Гана. От една страна използването на деца се увеличава с около 20%, но трябва да се има предвид, че се променя и е, производството. Има едно увеличение на производството от 40% и 80% нарастване на домакинствата, които се занимават с а, а, производство на какао. Тоест проблема е все по-голям, но а, всъщност не може да се каже, че а, нищо не се прави. Реално дела на детския труд а, намалява. И ако сравним е, цифрите с е, е, използването на детски труд в други селскостопански дейности, дела на децата, участващи в какао производството, всъщност е може би по-малък. Ние сме инициатива, която обединява много заинтересовани страни. Работиме с частния сектор и с гражданското общество – и най-важното с националните правителства на страните производителки. Това е изключително важно, защото, както казах, решенията трябва да бъдат плотно споделени отговорности, защото всеки от участниците в този процес има своите роли. Модела на обединяването на много заинтересувани страни дава възможност да се използват и различни умения. Не правителствените организации са наясно с проблема, свързан примерно с посредничеството закупчиците са наясно какво може да се направи в веригата на доставките, но пък не са наясно с други аспекти на проблема. Участието на държавния сектор също пък повишава авторитета на инициативите. Три основни стълба е, се структури... в три основни стълба се структурират нашите дейности, превенция в страните общности с сериозен акцент върху обучението и образованието и професионалното обучение, а също и е, инициативи за е, издигане и равноправие на половете. Също така работиме и с частния сектор, защото е, всичко, което трябва да бъде направено, е част от е, отговорностите и на компаниите. Те трябва да могат да идентифицират къде има проблеми с човешките права и евентуално да е, действат. В такъв смисъл искам да коментирам, че и в двата подхода установяваме положителни резултати. Не сме елиминирали детския труд – но все пак виждаме, че в тези общности в рамките на 3 години се посредством социални инвестиции може да се постигне намаляване на участието в децата с 20%. А когато компаниите са активни в веригата на доставки, може да се стигне до намаляване на детския труд в тази верига до 50%. Разбира се, трябва да бъдем предпазливи в е, оптимизма си, но очевидно има неща, които носят резултати. Не можем обаче да разчитаме единствено на частния сектор. Трябва да има инвестиции в общностите, което е отговорност на самите правителства. Да се инвестира в е, образование, да се справят с първопричините. По отношение на веригата за доставки, е, разработихме система за наблюдение и предотвратяване на детския труд е, в областта на какао-производството е, с задължения за надлежни проверки и мониторинг. Няма да обсъждам всички стъпки изложени тук, но има три основни нови неща. Първо – Проблема се е, разглежда като проблем е, за е, е изпълнение или на е, съобразяване с изискванията. Когато е, се установи, че е, се използва детски труд, е, се отнемат бонусите за изкупуване на продукцията. Тоест, система, която действа вътре в самата общност и тогава различните производители се наблюдават един друг, наясно са дали се използва детски труд или не. Това не е полицейска система. Много по-лесно се осъществява наблюдението. Фермерите са наясно, че не са следени от е, полицията и са готови да признаят за проблема, а пък вече когато се идентифицира проблема, по него може да се работи и за решаването ми. Производителите са готови да търсят и заместващи решения, примерно да могат децата да отиват в училище, и така нататък. По този начин проблема се извежда на повърхността и е, съответно може да се предложи целенасочена помощ. По първоначални оценки се счита, че по този начин е, се преодолява около 50% от използването на детски труд. Това е, е стратегия, е, която се нарича Coco Action. Е, прилага се е, за 3000, 300 000 земеделски производители в 1200 е, земеделски общности. Е, виж, тук се вижда колко впечатлителен е обхвата на инициативата – над 120 хиляди производители и 150 хиляди кооперативи са засегнати от нея. Освен положителните резултати, над 15 000 са децата, които е, е установено, че е, работят и е, са изведени от този труд. Та, след до 2020 година целта е да покрием 300 000 производители. Това е обаче само 15% от производителите, така че Предизвикателствата са много сериозни. Въпросът е как да разширим мащаба на е, мерките, които дават резултати. Търсиме подходи, новаторски подходи. Също настояваме да правителствата да предприемат социални политики, за да се справят с първо причината, а и да се намали задължението на компаниите да наблюдават дали се използва детски труд. Благодаря. Сега думата има господин Ремко Вал. Много благодаря. Политиките на Европейския съюз и търговските политики това са търговските политики, които са е, включени в е, търговските политики, включително и на Европейския съюз. Някои от секторите са по-засегнати от други, други са свързани с внос на кафе и какао. Въпрос, който задавахме е какво може да направим за детския труд в търговските политики. Имайки предвид, разбира се, това, което беше казано във видеото в началото, необходим е един холистичен подход. Позволете ми да кажа, че ние силно подкрепяме МОД и работата им във връзка с трудовите права, особено правата на детски труд. Преразглежда се веригата на доставките с оглед изкореняването на детския труд. Ако остана на многостранното равнище, перспективата, която е част от заглавието на моята о, организация. Връщаме се към Световната търговска организация, която не обсъжда детския труд. Няма обсъждане на нашата програма на това равнище. Разбира се, има членове, които позволяват санкции в екстремизъм екстремни случаи на нарушаване на човешките права, но тази сфера не е много добре проучена. Също времено знаете, че Световната търговска организация е ограничена от акцента, който тя поставя върху недискриминирането и трябва да се насочим към всички видове внос и износ. Аз ще се съсредоточа върху равнището на Европейския съюз, е, общата схема на преференции GSP+, е, която дава преференции. Имаме някои инструменти срещу сериозните нарушавания на човешките права, включително детския труд за да се даде на комисията правомощие да започне разследване, което ще доведе до временно прекратяване на търговските преференции. В тази рамка на преференциите има един код GSP+, неговите бенефициенти получават по-добри преференции в а, а, размяна на един много дълъг списък международни конвенции и екологични задължения. Ние много внимателно следим тези бенефициенти на общата схема на преференции и поддържаме диалог с тях. И това ме води сега до търговските споразумения, които се постигат с партньорски страни. В тези преговори винаги се стремим да а, съчетаем търговските, а, екологичните и другите ангажименти. При тези сектори и глави за търговия и устойчиво развитие. Гражданското общество също така е много важно в редовния диалог и те могат също така да а, дават препоръки на страните. Неодавна също така беше важно включването на елементите на социалната отговорност в тези разпоредби. То е нещо, което става доста неотдав... стана неотдавна, но расте. При GSP, и при търговските споразумения се предлагат проекти за по-добро прилагане Тоест има едно отклонение от самата търговска политика. Това се прави в сътрудничество с МОД, с ОИСР и за изпълнението на трудови стандарти, на задължения, свързани с социалната отговорност. Следователно, бих желала да кажа, че тези споразумения са всъщност платформа за партньорство, при което може да се правят добри неща за развитието на сътрудничеството, както и за диалог, като се ангажират не само партньорите, които са представени днес, но и организациите на гражданското общество. И това е нещо, което може да се изисква от текста на споразумението. Или това може да бъде нещо, което може да не е правно изискване за споразумението, но е част от е, доводите на Европейския съюз, е, партньорските споразумения с е, насоченост Западна Африка като регион, произвеждащ какао. Има регионално споразумение, което е готово да бъде ратифицирано. Там се съдържа изрична разпоредба за гражданските организации, организациите на гражданското общество да могат да бъдат пряко ангажирани. Това е споразумение, при което разпоредбите са много ясни за ангажираността на обществото. Междувременно има и междинни споразумения с а, Кот Дивуар и с Гана, там където няма такава тежка институционална структура, но подходът е същия опит да се а, вмъкне гражданското общество в тези договорености и това да създаде един допълнителен канал с по-голяма възможност за влияние върху процеса. Много благодаря. И тъй като е, изказваните вече бяха направени. Сега очаквам изказванията на колегите. всъщност Линда Магаван ще вземе думата, след това Корал, първо Линда. Благодаря, аз не очаквах, че ще бъда първа да взема думата, след като изслушах изказванията за детския труд – Имаше една дума, на която не, а, не а, беше спомената, беше цената, на колко се плаща на фермерите. Причината, поради която идва, които използват детски труд фермерите, е, че те ако трябва да могат да си спечелят съществуването, те трябва да намалят цената. Може би господин Владахел да ни каже какво правите за цената. Компаниите, компаниите има ли прозрачност на информацията, има ли опит да се направи нещо за нестабилността на пазарните цени, как се отчитат печалбите. Аз имах опит а, а, преди много години се срещнах в а, а, Гана с деца, които работят по фермите на а, какаовите ферми, но никога не бяха опитвали шоколад. Може ли да се прави due diligence а, чрез каналите на търговията? Аз знам, че има посланици тук от Кот Дивуар, от Африка, от Гана. А, може ли да ни кажете какво а, трябва да се направи. Има някакви етични а, схеми, те помагат ли за да се реши този проблем? Колко е голям проблема и какво се прави? В нашите страни ние нямаме този и ние имаме този проблем, че нашите фермери не получават достатъчно пари и без субсидиите, без общата селско-стопанска политика, те просто ще потънат, ще се провалят. А сега няма обща селско-стопанска политика в много африкански държави, така че какво може да се прави? А, кога, докато вие говорихте, аз четох някакви отчети в промишлеността и ние не се придвижваме много бързо. Казвате, че програм... а промяната е 13-15%, но това е малко. Средната фарма ферма в Кот Дивуар би трябвало да, бъде, да, да печели 1 долар на ден. А, всъщност средния фермер в Кот Дивуар печели 37% от а, дохода за а, а, оцеляване. Тоест, какво правим ние по тези въпроси? Много благодаря, Инацио Корал. Благодаря, господин председател. Мисля си, че тук се сблъскваме с огромен проблем. Това е проблем на десетки милиони деца. И виждаме, е, give answers, especially... Виждаме твърде малко воля от страна на Европейската комисия. Независимо от всичките резолюции, които приехме в Европейския парламент, не получихме никаква реакция, не видяхме никакви действия. Например, под комитета по човешки права в парламента предложи да се въведе етикетиране за продукти, при които производството на които не е бил използван на детски труд. Също така поставихме нееднократно проблема с експлоатацията на деца и нарушаването на основните права. Стои проблема също с отговорността на предприятият. Например, получихме отговор от JAB Holding. Те отговарят вие поставяте много важни въпроси за сектора на кафето и какаото, но ние не, смя... не смятаме, че нашата фирма е подходящ партньор, който би могъл да се изкаже на вашата конференция, затова отклоняваме вашата покана. Жалко е, защото не можахме да изслушаме една от най-големите фирми и производителки на кафе и какао. Трябва да получаваме реакция и действия от Европейската комисия. Има също друг аспект. Това са потребителите. Например, Над 30 депутата отправиха въпрос към Европейската комисия за схемите за сертифициране. Искам да попитам какво мислите за тази схема за сертифициране. Дали смятате, че това е подходяща идея? Защото става дума за информираността на потребителя на европейския пазар – и това е пряко свързано с проблемите на детския труд и нарушаването на човешките права. Имам въпрос към господин Бланко. Uh, Задавах си въпроса дали не бихте могли да ни запознаете с резултатите или може би точните цифри за резултатите на проекта на МОД за борба срещу насилствения или принудителния по-скоро труд, вашия съвместен проект с големия производител на шоколадови изделия Марс. Бихме искали да чуем точна информация, точни резултати за прилагането на тези принципи, законодателство, за които вие говорите. Благодаря. Сега е господин Остревича от АЛДЕ. Благодаря, господин председател наистина голямо предизвикателство е човек да говори за шоколад, когато се намира в Брюксел. Това включва и какаото. Знаем, че централният площад на Брюксел, Гранд Плас, мирише на шоколад, пълен е с магазини за шоколад. Да, разбира се, можем да оценяваме качеството и цената на шоколад по различни начина. Имам три кратки въпроса, мисля си, че те са доста точни към господин Уедерхил. Вие говорихте за Кота Дивор или за Гана. Как да се извади детския труд от уравнението на производство. Вие говорихте за 25% дела на децата в брой на всички заети в този сектор, в Гана и Кот Дивуара. В край на кращата за тези семейства децата са също и средство за оцеляване на цялото семейство, ако децата работят на плантациите. Второ, вие говорите за това, че най-големите фирми, ние знаем кои са те, че те са доставчици на 50% на шоколада и какаото доставени и потребявани по света. Тук има различни аспекти, различни въпроси. Как се работи обаче с тези големи фирми? И трето, тъй като не всичкото какао се произвежда в Африка, какви са различията между това, което се случва в Африка и в Азия и Латинска Америка? Благодаря. Следващият оратор е господин Дейвид Мартин. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички оратори. Знам, че през годините е имало много доброволни инициативи и секторът се е стремял да реагира на доброволна основа. Но мисля си, че това, което чухме този следа, показва, че тези инициативи не доведоха до особени резултати. И не знам какво мислят нашите гости за въвеждането на задължителни схеми. Има, например, схема за полезните изкопаеми от регионите на конфликти. В край на краищата длъжен е крайният вносител да гарантира надлежна проверка на происхода на продуктите и на суровините за тях трябва да бъде абсолютно ясно, че не е бил използван детски труд при производството на съответните продукти, че не са се изсичали гори за производството на продукта. Така че, не знам, може би е необходимо да се въдат задължителни за изпълнение схеми. Да, разбира се, сектора ще каже, че това е натиск, че това означава повече бюрокрация. Може би дори ще има и съдебни дела, но това, което означава надлежната проверка, е, че са били предприяти всички необходими мерки за проучване, за да се гарантира това, че няма злоупотреби при производството на продукта, така че може би трябва да се въведат задължителни схеми. Е, Европейската комисия говореше за различните схеми и мисля си, че не трябва да даваме някакъв преференциален режим на едни държави, а не на други. Защото може да се окаже, че просто по този начин само ще потискаме цените, ще потискаме конкуренцията и отново това ще насърчава използването на ефтин труд. Мисля, че трябва да насърчаваме правителствата и да насочваме ресурси, да насърчаваме правителства да насочват ресурси към това да се проследя внимателно каква е ситуацията. Важно е какво случва и на нивото на отделния сълскостопански производител, на отделната ферма. И необходимо също така да бъдат насочени средства за изкореняване на бедността на национално ниво. Благодаря ви, госпожа Хаутала. Много благодаря. Благодаря за тези изказвания. Искам да посоча, че тук са само мъже сред нашите гости. Искам да попитам, дали включвате измерението равенство на половете във вашата дейност? Има ли разлика между работещите момиченца и работещите момчета? Дали мислите за равенството на възможностите? Дали са различни или еднакви възможностите на момичета и момчетата? Колегите призовават към задължителна надлежна проверка и Европейският парламент нееднократно призовава към това. Дори имаме неформална работна група за отговорно поведение от страна на търговските дружества. И ако толкова успешно се развива ситуацията по цялата верига на доставки, кои са пречките да се възприеме едно задължително изискване за всички, които купуват на едро шоколад или внасят шоколад и какао. Тук беше казано, че Европейският съюз внаси и потребява 60% от шоколада и Нидерландия, Белгия и Холандия са, извинете, Нидерландия, Белгия и Германия са три държави, които са основните вносители. В Белгия се поставиш в продължение на години върху недопускане на детски труд. Имаше и задължителни изисквания, свързани с това. Какво пречи на вашата организация да работят съвместно с Белгия, с Нидерландия, с други държави вносители, за да се въведат задължителни за изпълнение мерки, изискващи надлежна проверка. Например, има такива схеми в сектора на текстила. Защо да няма браншово споразумение за задължителна надлежна проверка? Да, нямаме фабрики, които се срутват и с това загиват стотици работници. Но тук имаме един мълчалив проблем с детския труд в Африка и не само. Така че мисля си, че има решение. И както посочи Линда, когато напредъкът е толкова бавен – не можем да си губим повече времето с тези доброволни дейности. Трябва да се направи нещо по-решително. Има ли политическа воля за това? И последният ми въпрос към Европейската комисия. Да, много е хубаво, че вие говорите за ролята на гражданското общество но вие сте изпълнителната власт на Европейския съюз. Вие отговаряте за търговската политика. Да, много е хубаво, че има достъп до гражданското общество, че предвиждате гражданското общество във вашите механизми, но мисляте ли инициативи, които ще са по-силно оръжие в борбата срещу детския труд? Благодаря. Искам първо да коментирам въпроса с законността. За тази цел бяхме поканили госпожа Розелина Аджей, която работи в е, Горс, комисията по горите в Гана. Но е, тъй, поради проблеми с е, получаването на виза, не е успяла да стигне до тук. Няма дискриминация от наша страна за е, равновесието на половете, бих казал. А, освен това, аз трябва да отида да а, гласувам в друга комисия, така че ще ме замести госпожа Барбара Лохбилев, така че изцяло женско присъствие ще бъде председателството. Gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. Нашата позиция до голяма степен отговаря на това, за което говориха Линда и Хайди. Наистина има нещо, което от съществено значение. И това е експлуатацията на децата и обезлесяването по причина на производството и износа. Виждаме едни твърде плахи инициативи и те не работят на практика. Виждаме огромния дял на Европейския съюз на продуктите, произведени по принципа на справедлива търговия. Обаче виждаме, че нараства и детският труд. Значи не вървим по правилния път. Виждаме, че много фирми и искат да допринесат за това да има един по-справедлив свят. Но ние не можем да избягваме нашата отговорност като законодатели и ние имаме и капацитета и задължението да отговорим на тази потребност, най-вече да гарантираме ясни правила на играта и липса на всякакви вратички. Трябва, трябва още да направим стъпки и наистина да се прекрати с практиката само на доброволни инициативи и обмен на добри практики. Трябва да има правно обвързващи актове. Трябва да се гарантира това, че на Европейския съюз не се продават никакви продукти, за производство на които е използван детски труд или са били сичани гори. Знаем, че който най-много може, трябва да прави най-много и затова големите компании трябва да правят най-много. Важно е за тях принципите на устойчивото развитие да не бъдат просто една от многото дейности на отдела за маркетинг, защото много често фирмите разглеждат подобни проблеми и подобни аспекти само като част от своя имидж. Ние като най-голям потребител на какао света имаме огромни задължения и трябва също така да имаме надежни данни за мащаба на проблемите и експлуатацията на деца и обезлесяването. И отново задам въпрос на Европейската комисия. Искам да чуя нещо разумно. Защо все още не сме стъпили на пътя в посока приемане на задължителни за изпълнение актове, които да обхващат цялата верига на създавана стойността. Сега давам думата на него превъзходителство, посланника на Код Давар, господин Абу Досол. Заправяйте, имате думата за 3 минути. Благодаря много, господин Преда. Поздравления от името на моята страна. Вие сте приятел на Кот Дивуар. Председателствахте мисия през изборите. Помогнахте ни да излезем от кризата. Кризата се подхранва от различни фактори, някои от тях економически. Нека да ви опиша какво изпитах в един момент на летището в Брюксел, когато исках да купя една котия шоколадови бомбони за нашия министр на външните работи. Поисках една котия от 500 грама, половин килограм, 60 евро. Значи две кутии е, един килограм би струвал 120 е, евро, докато производителят е, не получава повече от 1 евро за това количество. Много е важно да знаем това. Чух различните изказвания тук. Трябва да има законодателство, трябва да се направи нещо, трябва по-енергично да се действа, трябва да има задължителни изисквания. Така е. Така е, има какво да се направи. Но, когато искаме да решим един проблем, трябва да го разгледаме във всичките му измерения. И тук се поставя един въпрос към страните производителки. Инициативата за е, е, етично сертифициране даде ли резултати? Всъщност тук чухме отговора. Изпълняват се подобни инициативи, не винаги са задължителни, те са така с етични измерения, дават възможност на потребителя да избере какао, което е произведено при определени условия, защото е сертифицирано по определен начин. Но, когато няма задължителност, вече да става дума за е, свободно поведение на производителите. И чисто структурната бедност на, е, на отрасъла предизвиква детския труд. Това е което е важно да осъзнаем. Защото естествено всеки, който продава своята продукция, иска да получи добра цена и да има смисъл, защото и, е, и използването на ефтин детски труд е, има така економическите си обоснования. Вие сте от най-важните партньори на Кот Девуар е, в е, производството на какао. По споразумението от Котону има е, разпоредби, които дават възможност на нашите страни да искат допълнителни е, финансови е, стимули, ако в случай нападане на цените, но няма задължителност. Ние писахме на комисията точно с искане за подкрепа на нашата економика. И това, което ние искаме, е да се въведе забрана за използване на детски труд до 16 години. 30 000 класни стаи се предвиждат да бъдат е, изградени от правителството. Тоест много, много неща правим. Но не е достатъчно. До тогава, до когато какаото не се продава на една задоволителна цена за производителите, нищо няма да се постигне. Тоест, трябва да има нови споразумения по нови оговорки по споразумението за от Котону, за да има едни минимални доходи за земеделските производители. Това е което искам да кажа. по този начин ще се вземат мерки да се реши проблема от, в самия му зародиш. Вие можете да поставяте точните въпроси за детския труд и не дейте да забравяте това, което се коментира тук за економическите условия, които обославят участието на деца. Сега думата има госпожа Санди Бланше, директор на УНИЦЕФ, неговия клон в Брюксел. Благодаря. Благодаря за тази възможност да говоря за тази толкова важна тема – детския труд. Искам отново да подчертая, че детския труд е грубо потъпкване на човешките права и най-вече на правата на детето. Това също е симптом на много различни първопричини, които са взаимно свързани би било погрешно да се лекува симптоматиката, без да се решат първопричините. Сред тези първопричини са бедността, за която се говореше, неравенството в рамките на сами държави и между държавите, също така липсата на достъпността на различни услуги и липсата на достъп до тези услуги от страна на най-бедните семейства. За това е необходимо да се приложи един цялостен подход и необходимо е този подход да бъде мащабен. Ако не се приложи цялостен подход към първопричините, ние можем, например, да изкореним детския труд в сектора на какаото, но можем просто да прехвърлим проблема в други сфери, включително и в други сектори на селското стопанство. Това би било също така много скъпоструващо а, и също така децата ще застрашени от а, трафика. И отново, ако не го правим мащабно, просто ще видим прехвърлена проблема в други сектори или в други държави. Затова всичките първопричини трябва да бъдат решавани едновременно. Затова опитът на ЮНИЦЕФ показва, че трябва да има системни решения в конкретни сектори. Тоест това означава, че трябва да има достъпна, включително ценово достъпна медицинска помощ, тя трябва да бъде безплатна за най-малки деца. Децата също трябва да имат право на достъп до безплатно и качествено образование, като се започне от 3 годишна възраст най-добре, но най-важно да средоточим върху възрастовата група от 10 до 14 години и качественото образование означава, че то трябва да отговаря на изискванията на пазара на труда на 21 век. Трябва да има също така различни програми, включително за социална закрила, по-специално програми за подпомагане на семействата с ниски доходи, защото много често те изпращат децата си да работят, защото няма други възможности. Но тези програми за на закрила трябва да бъдат подпомогнати също така от економическо подпомагане защото семействата, които произвеждат какао, страдат, когато цената на какаото на, глоб... на световните пазари спада. Така че трябва да има възможности за подпомагане на дохода и диверсифициране на доходите. Също така е важно да се предотвратяват различни заболявания, като маларията, анемията, заболявания, които се предават чрез водни източници, също така важно е да има достъп до вода, за да не трябва децата, а и възрастните да извървяват километри, за да се снабдят с вода. Е, разбира се, необходимо е да бъде привлечен широк спектър заинтересовани страни, включително и към финансирането на разработените решения, например чрез публично-частни партньорства. Необходимо е подходът да предвижда споделен отговорността. Тук предвиждам всички органи на управление от общинско до национално ниво, също така неправителствените организации, органите за сертифициране, местните общности, производителите и други. Разбира се, ролята на Европейския съюз е много важна. Бяха тук споменати търговските споразумения на Европейския съюз, но също така и политиката, провеждана от държавите членки на Европейския съюз съюз, включително и изискванията за надлежна проверка. Европейският съюз също така има своята роля чрез официалната помощ за развитието и бихме искали да призовем Европейския съюз да гарантира това, че темата за децата да бъде достатъчно видима, защото, например, тази проблематика в момента липсва в проекта на многогодишната финансова рамка. Надяваме се, че и в контекста на споразумението от Котоно децата ще получат необходимия приоритетен статус като тематика. Защото това е важно също и за изкореняване на бедността в Африка и на други континенти. Ще се радваме да споделяме с вас резултатите от провежданото в момента проучване на УНИСЕФ за децата в регионите, където се отглежда какао. Благодаря на УНИЦЕФ. Сега давам думата на господин Антуан Авторов, който е, е ръководител на организацията Voice Glass. Имате 3 минути. Много ви благодаря, госпожо председател. Ни сме най-голямата организация, обединяваща неправителствените организации в сектора на какао, които се занимават с проблемите на този сектор, тъй като 3 минути е много кратък период от време. Аз разбирам, че няма да може да обсъдим подробно този въпрос, защото детският труд е сложно, многоаспектно явление, Искам да се спра върху ролята на потреблението в Европейския съюз, така че ако не говоря за страните производители или предприятията, но искаме да говорим за това какво може да направи Европейски съд и неговите институции. Искам също така да ви призова да се запознаете с нашия доклад. И така, три теми непрекъснато се появяват. Ние не сме на прав път нито що се отнася до детския труд, нито що се отнася до какъвто и да било проблем в областта на производството на какао. И това означава, че няма да постигнем целите на устойчиво развитие 8.2 и 8.7. Много сме далеч от там. Това, което в момента имаме като успешна инициатива, това е инициативата ICAS. И може би, ако се постигне 50% намаление детския труд, ще бъде постигнато това, че 200 хиляди деца повече няма да работят на какавите плантации. Това е най-голямото постижение за сега, което може да очакваме. Но повече не можем да очакваме да се справя с проблема доброволните инициативи. Първо, не сме на прав път. Второ, доброволните мерки не са достатъчни. Трябва да има законодателство, което да гарантира равнопоставеност. И между другото, това не е нещо, за което призовават само неправителствените организации, гражданското общество. Миналата седмица в Берлин на Световната конференция по какаото заключителният документ гласеше – че е време да се преразгледат средствата за измерване и прилагане на практика на мерките, които се предприемат. Всички заинтересовани страни са призовани да засилят надлежната проверка, включително и чрез нормативни и законови мерки. Тоест, държавите ни казват, моля, помогнете ни да се говори за този проблем. Много предприятия казват, че това е в техен интерес. Много хора казват, не, не, ще има съпротиво страна на компаниите. Не, това не е така. Има желание от страна на сектора, защото по този начин се създава равнопоставеност. И мисля, че Европейския съюз е органът, който може да го направи, защото няма друга международна организация, международен орган, който има законодателна власт, законодателни правомощия. Никой не може да го направи толкова силно и толкова ефикасно, като Европейския съюз. За това ви призоваваме. Трябва да направите стъпка напред, трябва да поемете вашата отговорност. Така че не сме на прав път, доброволните мерки не са достатъчни. Трябва да се работи реалистично, включително чрез конкретните мерки за подпомагане на дохода. Радвам се, че тук беше споменато равенството на половете. Но също така изключително важно е да се отчита необходимостта от мерки за подпомагане на дохода. И така, не сме на прав път, трябва да имаме закони, трябва да сме реалистични и да мислим за подпомагане на прихода и за равенството на половете. Много ви благодаря. Вашият глас е чут тук в парламента. И сега давам думата на Ингрид Торсон, която искам да я помоля да говори в рамките на две минути, ако е възможно. Благодаря, благодаря на госпожа председателката и на ораторите. Много информация получихме. В е, службата за външна дейност определено е, се занимаваме много с е, проблема с детския труд посредством политики за развитие, с мерки за преодоляване на първопричините, най-вече бедността, защита на децата от насилие, достъп до услуги и така нататък. Подкрепяме инициативи и стимули от, от областта на помощта за развитие. Изпълняваме насоките на Европейския съюз за защита на правата на децата, като имаме е, съвместни усилия на всички заинтересовани звена в институциите. Срещаме се в много странни форуми с МОД е, и е, други международни организации, включително за изпълнението на международни споразумения. Съвета прие заключение за детския труд. Работим по изпълняването на целите за устойчиво развитие, работим с гражданското общество и с публично-частни партньорства. Поставяме тази тематика в диалога за човешки права и другите диалози по различни политики. Наясно сме, че имаме много големи отговорности. Поддържаме е, и връзки с националните правителства, защото те също имат своя принос – в борбата с детския труд. I ask all the speakers to reply to the questions and also if you can be brief. So we start with Mr. Ange Благодаря. Сега давам думата на господин Анге Абуа за отговор. Надали ще мога да отговоря на всички въпроси, но Примерно въпроса за цените. В код Дивуар цената се определя по същия начин. Съвета за кафе и какао, това е органа, който управлява търговията на тези стоки, прави търгове за изкупуване. Всеки ден се определя цената където в тези търгове участват много междунационални компании. Цената се определя на борсата в Лондон и Нью Йорк. Преди да започне сезона, той започва на 1 октомври, цената се фиксира на база на средната цена. Тоест тази цена се гарантира за производителите. След това се отчитат ежедневните промени на цените на борсата. Ако има твърде много, много висока цена, те получават допълнителна заплащане. А ако цената е много ниска, получават гарантираната цена. И производителите натрупват така наречените запаси. И в зависимост от това колко са натрупвали, започват да изкупуват по-малко, което се отразява на цените. Début du démarrage du processus euh, de certification de durabilité initié par ICI euh, et ses partenaires, nous sommes passés de 1 million. производството 2008 беше 1,2 милиона. Миналата година стигна над 2 милиона. Е, тоест, е, имаше натиск или стимули за производителите да произведат изключително много. И се получи така наречения структурен излишък. И естествено цените паднаха съответно падна заплащането на производителите. За да се поддържат цените, би трябвало европейските е, производители и закупчици да намерят решения да остане една гарантирана цена за производителите. Така че Европейския съюз трябва да помисли как да откаже въздействие върху монопола на изкупуващите тази суровина на пазара. Системата за сертифициране. Всички програми за сертифициране, аз го казвам от 10 години, за мен е това е най-скандална, най-голямата измама, която се е случила. Защо? Защото съответните Red Forest Alliance, Fair Trade и други а, предлагат а, шоколад на изключително висока цена – като се предполага, че производителите получават част от тази цена. Но те е, получават производителите всъщност 0,07 сантима. Е, реално нищо. Мизерно. Тоест, е, компаниите печелят изключително много от това, че продават сертифицирани продукти, но производителите реално не получават практически нищо. За това трябва да се преосмисли цялата система на Fair Trade, защото тя не влади до нищо. Само обслужва многонационалните компании, които получават все по-големи печалби. какаото, което се произвежда в Кот Давуар, се изкупува от многонационалните компании. Трябва да се намерят начини да се защитят производителите и съответно да се защитят и е, запазе, областите, горските области, които са под закрила. Благодаря. Господин Фредерико Бланко има думата. Е, on... Е, Благодаря. По въпроса за етикетите, от гледна точка на МОД, усилията да се поставят етикети, че не, се, не е използван детски труд е едно предизвикателство. Да ви кажа един анекдота. Именно господин Кайлаша Садихарти ми каза този е, депутат на едно място в Индия, където той е видял експлуатация на деца, е намерил етикети без използване на детски труд. От гледна точка на МОД, нищо не може да замести надзора, който трябва да бъде осигурен от а, държавни демократични, публични дър, демократични институции. На второ място оценката на сътрудничеството и така нататък. Аз ще се радвам да установя контакт с хората, които отговарят за публично-частното партньорство. Исках само да кажа, че съм много съгласен с позицията на УНИЦЕФ. Не можем да чакаме, за да следим флуктуациите в цената на какаото. Е, трябва да действаме. Е, в този смисъл много важен акцент на техническото сътрудничество на Европейския съюз трябва и може да бъде засилването на администрацията на труда, системите за наблюдаване на детския труд и наличието на обществени служби, които са много свързани с детския труд, включително и с здравеопазването, с водата, на местата, където има много работещи деца. По въпроса за равенството между половете, което беше споменен, споменато, искам да кажа нещо. Има техника, има сфера на техническо сътрудничество което би трябвало да отчете формалността. Един важен акцент трябва да бъде за засилването на съюзите и кооперативите, за да може техния колективен глас да се чуе. А, съображенията по пола на работещите също са много важни, защото в повечето от тези кооперативи жените са недостатъчно представени. Благодаря. Господин Николай Вехел, има думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, мисля, че е, трябва да кажа, че ICI кара фермерите да произвеждат повече. Всъщност ние сме в една фундация, която се занимава с, с защита на децата. А сега по конкретните въпроси искам да благодаря госпожа Макаван за гледната точка, която тя каза. Европейските фермери зависят от общата европейска политика, за да от се леят а, а, и всъщност ние говорим сега за очакване към африканските правителства и промишлеността, която търгува с тях, да постигне устойчивост. Ние в Европа имаме ли това или просто си играем на двойни стандарти? Втора гледна точка, която провокира мисъл. Говорихме за разпределението на събестойността и разпределянето на себестойността на една на, на един шоколад. Всички анализи всъщност насочени към търговията на дребно. Колко се поема от ДДС, може би е, 15 или 20% от данъците се поемат от държавата, която консумира шоколада. Но каква част от тези средства отива обратно в ОИСР и в съответните държави производители, за да може те да се справят с основните причини. Много ми хареса а, дискусията за прехода от желано към задължително. Това вече се случва в редица държави членки, включително в държави членки на Европейския съюз. На места се прилага due diligence – в Обединеното кралство се замислят да го приложат. Това е нещо интересно, но аз не съм законодател, законотворец. Нека да регламентираме правилните неща. Ако изискването е да гарантираме, че не е използван детски труд или да се даде а, възможност на децата и на а, фермерите да не могат да се измъкнат от своята бедност а, чрез а, труд. А, на предложението на госпожа Халтала, да, нашия подход не е единствения, но нека да видим какво действа, нека да разгледаме добрите практики, нека да видим дали а, регламентирането не може да създаде условия. А, равнопоставеност ще означава а, еднаква себестойност а, във всичките държави, тогава вече те ще могат да бъдат интегрирани в себестойността на крайния продукт. По този начин се поставя отговорността за а, неравенствата в страната на потребителя в веригата на какаото. И ако се преразпределят 50% от печалбите на 10% най-големи производители на шоколад, това няма да намали бедността. Но тук говорим вече за абсолютна стойност и потребителите в крайна сметка плащат за а, шоколада, който консумират, в който е градена и цената на детския труд. Благодаря господин Вал. Нека да остана, ако ми позволите, на цената. Става дума за цената, която производителите получават. Наистина, напълно е вярно, че политиката на търговската, търговската политика се занимава само с само преференциално с, с цените е, и предотвратяването на техното набъбване от търговски мерки. Много съм благодарен на Дейвид Мартин за корекцията, която той внесе, а именно, че не става дума за използването на търговските политики за решаването на сложни проблеми, не става дума за премахването на преференциите – Е, мониторинга на цените е едно и ние можем да го направим, ние искаме да го направим в е, споразуменията за економическо партньорство. Това е част от този подход и именно там искаме да разгледаме такива показатели. Напълно е възможно в някои сектори когато говорим, например, за споразумението с Кот Дивуар, сектор какао е а, явният кандидат в това отношение. Може да се постигнат резултати. Чух много критики от а, комисията. Няма да се впускам в тях. Имаме Друг представител на комисията е след това няма да добиете впечатлението, че комисията не върши нищо. Благодаря. Благодаря и аз също се надявам, че Европейския съюз прави правилното нещо. Благодаря на всички изказали се за вашите изявления, за работата ви, за анализите и за това какво трябва да се направи за комисията друга. Мога да кажа, че през лятото ще разгледаме тези въпроси, ще разгледаме международните аспекти на правата на човека, подчертаваме повече закони, основаващи се на принципа за due diligence. Нямаме време. Няма да говоря, няма да правя заключителни бележки. Е, Линда Макаван, искам да благодаря на участниците в панела. И искам само да кажа, че докато се сменят хората на трибуната ще има възможност трети страни и държави членки на Европейския съюз да се включат в инициатива на комисията Агри така че, а, моля, а, фермерите и а, хората, които се занимават с земеделие, да обърнат внимание на новата директива.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 Okay, colleagues, if you're leaving, please do so. Колеги, ако ще напускате, много ви моля, направете го тихо, защото много бързо трябва да продължим. Имаме една невъзможна задача, имаме гости, имаме много кратко време. Така че преминаваме към втория панел. Говорихме за детския труд, сега ще говорим за ефекта на а, производството на какао и кафе. За тропическите гори имаме оратори Обето Лусо Адай, член на гражданското общество на Гана, член учредител на Сдружението Еко Гана, господин Крис Бейко, от Комисията по горското стопанство на Гана, господин Франческо Трамонтин, господин Ленард Мизи, когато имахме удоволствието да видим тази сутрин. Много е несправедливо по отношение на колегите, които са дошли отдалече. Ние казахме 10 минути, а господин Мици 5 минути. Не знам до каква степен господин Трамонти ще може да съкрати изказването си. Господин Олусо Адай, представих ви, имате думата. Благодаря ви, че ме поканихте да говоря по тази тема и да посоча конкретния пример на Гана. Ще говоря за основните проблеми, свързани с обезвесяването в резултат на производството на какао. Ще говоря за проблемите с поминък и кои са реалните проблеми и какво може да направи Европейския съюз и ще направя няколко заключителни бележки. И така, има един природен резерват. Това е гора в Гана. Това, което виждате в левия горен ъгъл, е това, което се случва. Необходимо е, за да могат да бъдат засадени какаови дървета, да бъдат изсечени дървета и постепенно, както виждате, горите отстъпват пред плантациите на какао. Какаото е от решаващо значение за економиката на Гана. 2,5 милиарда долара годишно са генерираните приходи. Това са 20% от общия износ и 9% извинет на БВП. Но също така това е основният фактор за обезлесяването Всъщност 80% на обезлисяването в Гана се дължи на производството на какао. И през последните 20 години търсенето на зърна какао доведе до 200% увеличава на производството му в Гана. В момента този показател е 900 000 тона. И това увеличаване се дължи на интензифицирането. Това, което се случва е следното. Тъй като сълскостопанските производители искат да увеличат производството, те започват да търсят нови земи и все повече земя се превръща в плантации за какао. За, съвер... за съжаление, нивото на производителност не е високо в Гана. Много други държави се справят по-добре, например Бразилия, от гледна точка на производителността. Има много случаи, за които се съобщава за незаконно на влизане, незаконно използване на земя, включително и се накърняват и защитените природни територии, защото селстопанските производители искат да произвеждат повече какао и те започват да навлизат и на територии, които са защитени резервати, например. В Кот Дивуар около 40% се произвежда на земя, която е в природни резервати. Показателят за Гана е 20%. Проблемът в момента е, че в Гана няма дефиниция за това какво е законосообразно произведено какао, тъй като съвстопанските производители могат да отглежда какао на защитени територии и да произвеждат какао, което може да се купува и да се изнася в Европа без никаква надлежна проверка. И не само в Европа, но и в други региони по света. Обикновено около 5 човека е едно селско стопанство. Обикновено това е семейство, и има много общности, които разчитат изцяло на отглеждането на какао като средство за препитание, като техен поминък. Тук ви виждате разликата между 2001-2014 година. Червените точки показват обезлесяването. В Гана почти 80% от нашите гори са изсечени и 90% е показателят за код Дивуар. И основно това е поради разширяването на съвстопанското производство, най-вече отвеждането на какао, както вече казах. Какъв е реалният проблем? Всъщност проблемите могат да бъдат разделени на две основни проблеми проблемът с устойчивостта, технологията и управлението. Технологичните проблеми също са следствие от проблемите с управлението. Ако можем да решим проблемите с управлението, повечето технологични проблеми и проблеми с устойчивостта ще бъдат решени. И законите, които съществуват, не се прилагат надлежно. Освен това няма правна защита за горите, които са извън обозначените гори резервати. Освен това, селстопанските производители нямат достатъчно добре защитени вещни права, включително и правото на земя. И всъщност оговорката е, че в момента, в който вие имате какаово дърво на вашата земя. Това е ваша земя. В момента, в който дървото старе трябва да бъде изсечено, вие губите земята. Затова селстопанските производители не са заинтересовани в това да изсичат стари дървета и да засаждат нови. Оттам имаме и много ниска производителност, много ниски добиви на хектар. Нашите селски стопанства страдат от вредители, заболявания и също така голям проблем е това, че се използват вече морално старели сортове. Искам да покажа тук няколко диаграми. Вие виждате какво се случва в Кот Дивуар между 90 и 2015 година почти 90% от горите са изсечени. И загубата на гори е нещо, което води до значително намаляване на валежите под формата на дъжд. Виждате каква е ситуацията. Виждате значително намаляване на валежите в милиметри. Особено това въжи за Гана а водата е изключително важна и дъждовете са много важни за отглеждането на какао. Какво може да се направи? Виждаме, че намаляването на валежите води до намаляване на производството на какао. Тук виждате сегашната ситуация. Зеленото са оптималните места за производство на какао. И Прогнозите на учените са, че след 20 години ще намалеят още повече площите оптимални за отглеждане на какао. Така че ние губим гори, след това губим валежи и след това губим от производство на какао. Беше ми много интересно да чуя за някои от мерките, които бяха обсъдени по време на първата тематична дискусия. И ние виждаме, че не проработи доброволната схема. Необходимо е да се въведе задължителна система. Европейският съюз е най-големият потребител на какава продукти от него. 60% е потреблението на Европейския съюз в цял свят. И Европейския съюз като един блок държави може да приеме закони за вноса. Има държави, членки на Европейския съюз, които внасят какао държавите производителки и проверяват дали това производство е устойчиво. Това се прави в много сектори. Ние знаем за такива инициативи, като ФЛЕКТ и други. да работят добре. Ние виждаме, че Европейския съюз може да го прави, го прави, когато става дума за други продукти. Развиващите се държави, като Гана и Кот Дивуар, имат нужда от много помощ, включително гледна точка на технологиите също, защото, например, Индонезия е много по-продуктивна от нас при производство на какао. Ние можем да постигнем показателите на Индонезия, ако имаме малко помощ. И накрая искам да кажа, че на глобалния форум за какаото се говорише и беше казано по-скоро за това, че доброволното спазване на определени правила не води до желаните резултати. През 2018 година Европейския съюз публикува изследване за обезлесяване поради селскостопанска дейност. Така че много е важно да има законодателство и двустранни споразумения. И виждаме, че Европейския съюз вече определил какъв е проблема. Така че трябва да се приложат решенията под формата на законодателство. Трябва да се гарантира това, че големите фирми от Европейския съюз правят това, което трябва, защото има необходимите закони за това. Има много полки, които можем да извлечем, например, от процеса в лекта за опазване на горите. В Агана също се разработват закони и те се спазват от отрасъла. Така че важно е да може и от страната на предлагането и на търсенето да има необходимите мерки. Ние смятаме, че задължителните мерки, задължителните ангажименти са ключа към решаването на проблема. Много ви благодаря. Може би няма нужда да говорите много, когато показвате слайдове, защото ние можем да видим какво е там, само може би да спирате на основните моменти. Може би ще бъде добре, ако само говорите основните места, но искам също да кажа, че не помага много, ако говорите бързо, защото това затруднява преводачите, нашите колеги. Сега господин Бийко от Комисията по пазване на горите в Ганна. Съповядайте. So... Благодаря, госпожо председател. Много неща се казаха, които могат да се използват като увод към моята презентация. Ще прескоча темата за дефорест... обезлесяването. Е, и ключовете е, продукти. Искам да коментирам какво, какъв е подхода на Гана към е, обезлесяване поради производството на какао. Говоря повече за какао, защото в Гана кафето не е толкова голям проблем. Ние провеждаме една програма, наречена Red Plus, и инициатива, наречена Какаови гори. Инициативата Ред Плюс е сред водещите програми в света за намаляване на обезлесяването. Целта е да се помогне на горския сектор и сектора на производство на какао да постигнат промяна в посока на развитие за ниски емисии. И е, за да се опазят горите на Гана за бъдещите поколения. Започнахме с план за изпълнение на инициативата за какаови гори. Е, работиме с е, форум от Обединеното кралство. Целта е да се осигурява устойчиво производство и поминък, да има социална ангажиране и приобщаване и закрила, защита и възстановяване на горите. Това са трите основни е, области на действие за възстановяване на горите. Кои са основните ключови моменти от инициативата Ред Плюс? Целта е да се подобри земеползването и социално-економическото развитие в силно залесени зони Това са целевите зони. Като се опитваме да въведем практики за борба с климатичните промени. Програмата Ред Плюс съдържа няколко основни стълба и мерки. Първата е пространствено планиране в е, така наречените огнища за намеса. Предвиждат се е, законодателни е, реформи и политики и институционално координиране. Като въпрос е да се сведат до минимум причините за обезлесяване. Това е така първът, първите фактори, които атакуваме. Въпросът е не само да намаляваме интензивността на обезлесяването, но и да се прокарват проекти, да се отчитат също кои са проектите, които се изпълняват и от частния сектор, и от държавния. Въпросът е да имаме общ поглед върху различните мерки, които причиняват обезлесяване и съответно контрамерките. Даваме си сметки, че е необходимо да ангажираме и общно, общностите, и е, правителството. Ред е, програми са предвидени, на слайда са изброени. Много важно е да подчертаем, че е, препоръките, които е, сме приели, е, свързани с съобра... практики, свързани с съобразяване с климатичните промени, са примерно мерки за контрол на пестициди е, и е, заболяване по растителността и други мерки, които бяха изброени на слайда. Съществува и разработена наша програма, национална програма за изпълнение, като основната цел е да се е, задържи темпа на обезлесяване. Като от началото на тази година започнахме с една политика – която е, цели да не намаляват нашите горски ресурси. Това е основната цел на инициативата за какаовите гори, така се наричат, CFI на английски. Разработваме модели за устойчиво устойчив поминък. Разработили сме и ключови индикатори за изпълнение, които да покажат дали постигаме формулираната цел. Въпросът е да се осъществява мониторинг за това какви площи са опазени и възстановени възстановени. Също какво е количеството на произведени какаови зърна от защитени зони. Изпълнението на практики, свързани с опазване на или борба с климатичните промени, за устойчиво за устойчив проминък, за ангажиране на общността и също за прозрачност включително при вземането на решение. Какво се очаква да се получи като резултати? За нас ключов момент е да въведем етични подходи, е, да извадим полуки от е, вече извършените проекти, като програмата ФЛЕКТ, както говори колегата ни. И тук е, се говори, че трябва да направим така стъпка в посока на задължителни мерки, а, ние се получаваме от проекта ФЛЕКТ. определено има доста разочарование сред производителите от мерките предприятия до сега. Къде се създава стойност в цялата верига? А, ние искахме да огледаме това. За нас е, е критичен момент за осигуряване на законосъобразност е, е маркетинговите практики на е, компаниите, които е, се занимават с търговия на какао. Мисля, че там трябва да има контрол според нас – и втория момент са ам, разрешителните за износ. Какво а, може да се направи? Тук, според мен, има възможност за политически мерки с а, посредством сътрудничество с а, тези, които осъществяващ а, износа. Благодаря. Като че ли е, последните ви думи бяха от ключово значение за нас – защото когато има програми, за нас е важно да разберем къде са слабостите, какви са послуките и как да ги приложим, така че да си извадим съответните заключения. Благодаря за, вашите, за вашето представене. Сега давам думата на господин Франческо Трамонтин. Благодаря. Аз няма да използвам всичките си диапозитиви. Може би ще разгледаме всичко това, което искам да кажа, че ние сме на голяма шоколадова фабрика. Ние искаме да ви покажем тук какво правят компаниите, какво може да направи частния сектор. Първото нещо, което трябва да направим е да видим нещата правилно, колко е голяма моята компания, колко е голяма какавата промишленост, може да се види също така и въздействието на климата и ролята, която стоките играят и какаото за обезлесяването. Една компания, това, която можете да видите тук, може да видите, че суровините са голяма част от нашата дейност, повече от 70% всъщност обезлесяването по-тъмната колона е повече от половината и какаото е най-големия фактор. Това е а, размера на закупуването на, коко, на какаото. А, тук виждате различни неща, които с и различни стоки. Ние искаме да а, упражним влияние. Какво означава това? Ако прочетем нещо такова, ние решаваме, че трябва да се инвестира повече, например, в една фабрика да има по-голямо въздействие и по-добро възможност за компанията. Втората тенденция, която искам да откроя, мисля, че беше спомената в презентацията на Ник, това се отразява от какаовите барометри. Ние разглеждаме по-надълбоко нашата верига на доставките. Инвестиране на какаовите, в какаовите ферми. Опитваме се да работи максимално заедно с фермерите в веригата на доставките. Имаме едно равнище на прозрачност, което нямахме преди. Това е изключително важно за обезлесяването. Днес нещо, което не личеше преди 5-10 години, може да се направи една карта, в която може да се кликне и да се видят какаовите стопанства и тази нова прозрачност е, е предимство, но и предизвикателство. Е, реалността, тук не става дума вече за фабрики, тук е, може да се каже, аз съм направила карти на всичките си ферми. Има един елемент за контрол, обаче реалността е как да се работи с тези ферми холистично. Това беше казано, няма да го повтарям. Някои от основните причини могат да, видят, да се видят тук на слайда. Те са за дохода на фермерите, помощ за общността, в широк смисъл на думата, помощ на младото поколение и околната среда. Просто не е достатъчно да се каже на фермерите това прави, онова не прави. А, и това е общо взето всеобхватно, малко различно от начина по който ние решавахме проблема с устойчивостта преди 10 години. Ето виждаме а, Гана, Кот По този начин ние можахме да се намесим на равнище на общността с релевантни намеси, например с, с о, повторно засаждане на дървета. Честно казано, преди две години нямаше да можем да постигнем това. Това е началото на едно пътешествие. Това е една възможност и от нас зависи колко бързо можем да се справим с проблема, с други проблеми, като проблемите на труда. Беше казано преди да се постигне колкото е възможно по-задълбочено разглеждане на проблемите, инициативата, какао и а, гори е а, една инициатива, която обединява компании в една платформа, ориентирана към действия. Тук не говорим за постав... не, не, не мислим да си поставим много високи а, цели. Необходимо е да се покаже каква е връзката с Брюксел, защото аз работя тук, аз ще бъда тактичен. Има две сфери. Едната беше спомената преди това. Законодателство за due diligence, което да може да се превърне в практика. Това е нещо, което можем да подкрепим. Както каза Нико, ние сме работили прагматично, така че бизнесът да не бъде част от проблема, да бъде част от решението му. Това, пред което сме изправени сега, е национално законодателство, национални инициативи, които не ни помагат, а, макар че те започват те тръгват от правилното място, те улесняват живота ни. Всъщност ние в крайна сметка работим с национални инициативи, не защото не работим, а защото просто не искаме да повтаряме нещо 20 пъти. Затова нека да работим трансгранично. Ето така беше родена Европа. И второто нещо е да инвестираме политики за развитие в кооперативните рамки, които споменах. Те обединяват заинтересованите лица, част от работата се извършва, но не виждаме това равнище на кохерентност в финансирането на развитието и тук има още какво да се направи. Тук ще спра. Председателката, благодаря. Искам да запитам въпроси от Хайди, например. Просто исках само да кажа, че Общото понятие на много от изказвалите е, че да почнем да изготвяме на европейско равнище общо законодателство. Искам само да кажа, че в този доклад, който беше споменат за отчетно и прозрачно управление на морските масиви имаме ясно послание, именно, че трябва да се използват споразуменията за партньорство. Гана е отличен пример на промяна на реалността и нека да бъдем по-силни, нека да видим къде е ще се появи следващото законодателство с due diligence. Аз нямам въпрос, искам просто само да кажа, че ние трябва да работим по посланията, които вие изпращате. Не виждам друг да иска да задава въпроса. Господин Мици, какво да направим с господин Мици? Той ще отговори след въпросите на депутатите. Мисля, че посланията, които а, взимате, са най-важните. госпожа Ишоне. Благодаря ви за възможността да говоря тук пред всички вас. Аз съм с едно неправителствена организация, която се занимава с, с обезлесяването. Нашите сателитни карти показват, че какаото причинява около 30% от обезлесяването в Кот Дивуар и в Гана. Е, Кот Дивуар е загубил около 19%, Гана 18% след е, независимостта си, трябва да кажа, че нашите сателитни карти също така показаха, че какаото е, влияе на обезлесяването навсякъде. В Камерун, например, в Еквадор, в Перу и в Индонезия. Проблемът е глобален, което означава, че и решението трябва да бъде глобално. Когато аз направих едно тайно разследване в е, Кот Дивуар, всъщност какаото установих, че то е движещата сила за незаконността. Висок процент от какаото е незаконно и то незаконно идва от национални защитени райони, което означава, че ние купуваме, ядем незаконен продукт. И това е нещо, което се знае от шоколадовите компании, които бяха изброени. Практически всяка основна компания купува незаконно какао, което причинява обезлесяване. Само ще кажа, че ние наблюдавахме много положителна промяна от страна на правителството на Гана и на Кот Дивуар. Мисля, че инициативата за какаото е много важна стъпка в правилната посока. Тя вече отговаря за 85% от промишлеността, но според нас това не е достатъчно. Това е само за горите в Западна Африка, а ние искаме да включим 70% от световната економика, която се съгласила да участва в това. Ние ще го призовем Еквадор и Перу да направят същото. Искам само да кажа, че тези доброволни споразумения са прекрасна стъпка в правилната посока те е, се прилагат по-бързо, отколкото е, доброволните споразумения за детския труд. Нещата се случват по-бързо, но понеже е, първите споразумения не доведоха до пълно, пълно изкореняване на детски труд, защото два милиона работят все още, би трябвало да имаме регулаторни действия. Тоест, искаме да кажем, че проблем е изключително тежък, глобален. А, промишлеността е направ... изминала известен път а, и се надяваме, че нашите усилия ще бъдат сериозни. Um, Благодаря. Господин Мици, искам да ви помоля да отговорите. Тук имаме почти пълно съгласие за това, което трябва да се направи. Какво мисли комисията по този въпрос? Initially I had 8 minutes, then 5 minutes, then I react to the... Ако разрешите, ще дам първо моето мнение и след това ще отговоря на въпросите. Няма да говоря за а, доброволните програми в Гана. В един допълнителен момент можем да покажем какво се опитваме да направим. От 10 години работим в Гана. Най-важното е, че трябва да работим за устойчивост и то устойчивост не само за околната среда, но и е, за заетостта. Това е елементи от е, нашата политика за инвестиции. Да използваме всички възможности, за да може нашата политика да има отношение към заетостта и е, съответно към намаляване на използването на детски труд. Това, което чухме днес като цифри, не е приемливо. Дали трябва да са задължителни мерките? Беше направено едно проучване за видимостта и там бе разгледана възможността да се предприемат нови законови мерки за осъществяване на устойчивост. Всеки, всяко изискване за надлежни проверки за селско-стопански стоки би било много сложно, защото няма обща дефиниция за това какво означава устойчиво произведени земеделски стоки. Та, можем да бъдем, да се опитаме да направим усилие, но дебата трябва да изчисти много понятия и да бъде поет от, на многонационална основа. Няма смисъл да се прави едностранно. Може да критикуваме, примерно, дали са достатъчно ефективни съответните международни органи, свързани с производството на какао, но във всички случаи дебата, който водим сега, трябва да се изнесе на най-високо ниво, т.е. с правителствата на страните, които произваждат какао. в Латинска Америка, Кот девуар Гана, ние също сме в тази световна инициатива. И е необходимо да се направи анализ на веригата на създаване на стойност. И решението няма да е, е да се карат картелите да плащат за тези мерки. Защото е, Гана и Кот Девуар могат да направят един е, картел подобен на ОПЕК, и да вдигнат цените на какаото, което обаче ще се отрази на прозрачността по веригата за създаване на стойност. Не смятаме, че по този начин ще се подобри ситуацията. В края на краищата веригата за създаване на стойност се простира по целия свят. И за това трябва да се отчете и измерението индустриализация – Необходимо е мерките да са по-близо до непосредствените производители. Трябва да оценим какъв е потенциала за производство там, а също и тук се спомена за схемата Fair Trade и сертифициране. Никак не е просто автоматично да кажем, че ако има частно сертифицирани продукти, това ще реши проблема – а, може би а, има данни, че изплащането на допълнителни стимули е, ще реши до някъде проблема. Въпрос е а, какви са възможностите, възможните подходи за сертифициране и второ, доколко са готови потребителите да пра, плащат допълнителни а, цени. Би следвало да се използват и възможностите на компютърните системи в момента, за да има по-добро проследяване, да се установи дали потребителите, когато знаят, че определени стандарти се изпълняват, са готови да платят и малко повече. Това е така един ъгъл на поглеждане към а, проблема от страна на потребителите – Тоест, дали цените могат да определят подходи за справяне с проблеми като детския труд. Критиката за това дали са достатъчно последователни политиките за развитие, ние работим на много международни форуми и нива Работиме и с научни данни за земеделието, за да видим какво е необходимо на място. Работим за подсилване на организациите на земеделските производители, защото когато те са прекалено разпокъсани, консолидиране не може да се получи и съответно веригата на доставки няма да бъде достатъчно ефективна. Yeah. Um, okay, colleagues, I have been told that... Благодаря. Колеги, казват ми, че очакваме да се изкаже представител на посолството. Съвсем накратко, моля. Много, много накратко. Така, един-два основни а, моменти трябва да продължим. Много ви благодаря, госпожо председател. Много ви благодаря, а, че представихте темата за цената на предишната тематична дискусия и сега също говорите за това. В ПРО правителството прави много за борбата с, с изсичането на тропическите гори. Например, тропическите гори в нашата държава вземат площ, което е 25 пъти по-голям, отколкото територията на Белгия. Обаче ние сме държавата, която най-много страда от последиците на промяната на климата. Миналата седмица наблюдавахме проблеми в Тайланд видяхме как беше необходимо да бъдат спасявани деца от пещера. В Перу имаме в момента наводнения, които са най-ужасяващи в нашата история. 600 души са загинали и безследно изчезнали. Сред тях има и деца, и възрастни хора. Това се дължи на промяната в климата. Не знам доколко светът знае на това. Ние в Перу, разбира се, знаем за нашата собствена отговорност в тази материя. И тъй като ние сме държавата, може би с най-голямото биоразнообразие на планетата, ние отделяме голямо внимание на развитието на общностите, както по боречето на Амазонка, така и в Андите – имаме милиони дребни селскостопански производители в цялата държава. Ние подкрепяме движението за създаване на селскостопански кооперации, за да можем да гарантираме максимално качество и максимална устойчивост на производството, като същевременно предлагаме на съвстопанските производители и подкрепа под формата на различни социални услуги. Ние сме единствената държава в Латинска Америка, която има рамков закон за промяната в климата. Имаме специална агенция, която се занимава с опазването на горите и дивата флора и фауна. Ние се стремим към това да създадем координация и постоянен диалог с коренното население, с участието на частния сектор, органите на управление на всички нива. Моля да ни извините, вие имате дълго изявление. Вместо да го четете бързо, защото това затруднява преводачите и се губят подробности, да може би бихте могли да ни предоставите вашия текст в писмена форма, за да го прочетем. Да, разбирам. А, така или иначе, искам да отговоря на въпроса, зададен в Европейския парламент, с, свързан с това, дали държавните институции работят в сферата на сертифицирането. Да, в Перу ние сътрудничаме с Европейския съюз, отделни държави като Германия и Швейцария и заедно с Рейна, Форест Аланс и други. И ние получавам помощ от тях, която ни позволява да получим достъп до пазара. И можем да гарантираме 20-30% по-високи цени от средните на глобалните пазари. Това се държи на добрите селскостопански практики, добрата социална практика. И госпожо председател, искам да кажа, че трябва да имаме добра съгласуваност и взаимосвързаност на политиката, която се провежда между държавите и това е важно и за държавите производители, за държавите потребители в Европейския съюз. По-специално важно е да се провежда политик, политика на устойчиво развитие. Важно е не само да се предоставя помощ, но трябва да създадат възможности хората в, в държавите производители да могат да живеят. И извинете, не знаех до последния момент, че ви искате да се кажете. За съжаление, нямаме вече време да дам думата на останалите ораторите. Но мисля, че се оформи съгласи, че този въпрос е изключително сложен, но че трябва да се намерят решения. Знаем кои са проблемите, които потискат цените, държат ги на ниско ниво – и проблемите не са само в развиващите страни, но и в нашите страни. Трябва да намерим решение, което е справедливо. Защото иначе няма да можем да постигнем целите на устойчивото развитие. Няма да има никакъв смисъл всяка година да срещаме в Нью Йорк през юли. Така че благодаря на всички, които се изказаха, най-вече на нашите гости, но разбира се на всички, които се участваха. Един етаж по-долу е заседанието на Комисията по развитие. Благодаря ви, колеги.